на нарушаване на правата на човека, демокрацията и правовата държава. Имаме един час за този дебат по силата на правило 135. Първата точка е свързана с Пакистан и законите относно богохулството. Ще дам думата на докладчика за една минута. Първия господин Танък. Господин председател, законът за богохулството в Пакистан предвижда наказание лишаване от свобода или дори смъртна присъда в случай, че някой се изкаже неодобрително за исляма. Този закон е насочен най-вече срещу мюсюлманите от общността Ахмадия, шиитите, християните и други мълцинства. Повечето от обвиненията по този закон обаче не отговарят на истината. Те се повдигат от първоинстанционни съдилища. До момента в Пакистан все още не е изпълнявана смъртна присъда по обвинения в богохулство, но семействата на обвиняемите са изложени на заплахи, на опасност от насилие, дори от публично линчуване. Пакистан през изминалите години постави сред основните си приоритети зачитането на правата на човека и основните свободи. Но страната трябва да предприеме много повече за да приведе Конституцията си в съответствие с съвременните международни стандарти и да гарантира правата на цялото свое население, най-вече на религиозните мълцинства, жените и децата. Моята група призовава Пакистан да отмени законите за богохулството, които всяват единствено страх. Благодаря господин Корао за една минута. Благодаря ви, господин председател. На 11 декември 1947 година при обращението си пред Народното събрание на Пакистан, основателят на новата пакистанска държава подчерта равенството и правата на пакистанските граждани и факта, че всички пакистански граждани ще имат свобода на вероисповедание, независимо на коя каста принадлежат и тези и това без никаква е, намеса от страна на държавата. В момента обаче в страната се прилагат инструменти е, които противоречат на принципите в основата на пакистанската държава. Знаем, че този вид насилие се засилва непрестанно в страната. Европейските страни на всичко възможно Пакистан да зачита правата на човека, включително и правата проистичащи от международните конвенции, подписани и ратифицирани от тази страна. Благодаря ви думата, господин Вадехалт, за една минута. Господин председател, Пакистан е важен партньор на Европейския съюз. За това е от особен интерес Пакистан изцяло да зачита правата на човек. За съжаление, в тази страна те постоянно се нарушават. Особено тревожни са законите за богохулството. Съгласно тези закони, гражданите на Пакистан се осъждат на многогодишно лишаване от свобода, дори на смърт, потвърдение за обиди към пророка Мухамед. Трябва да се сложи край на тези практики, както на лишаването от свобода, така и на постановяването на смъртни присъди. В противен случай в Пакистан систематично ще се нарушават правата на човека, като важна роля ще играят законите за богохулството. Трябва да припомним на Пакистан също така, че този закон поражда и все повече случай на саморазправа. Не бива в Пакистан да властва разярената тълба. Там трябва да цари върховенство на закон. Не виждам госпожа Харанзова. Госпожа Вержия. Благодаря ви, господин председател. Културната относителност все повече се чува тук в парламента и съжалявам за този факт. Да, християните са жертви в Пакистан, не са единствените. Шиитите, сунитите, индусите, всички могат да са жертви в момента, в който нарушават законите. Законите за богохулство в страната ограничават свободата на изказване се и използват за малтретиране и тормоз. Те се използват с, чрез употреби и трябва да бъдат отменени, а не само да бъде намалено тяхното действие, както се иска в резолюцията. Трябва да се сложи край на саморазправата и извършителите и трябва да бъдат подведени последна отговорност трябва да има също така истинско разделение между държава и религия. Религиозните закони са недопустими, особено когато се използват за политически цели и не чрез подкрепа на органи, които настояват за прилагане на законите на шарията, ще променим нещо в Пакистан. Тази резолюция не отговаря на нашите изисквания, затова ние няма да гласуваме в нейна помощ. Между време, госпожа Рансова влезе в залата и давам думата. Господин председател, и година не измина, откакто парламента прие резолюция по тази тема. Още веднъж сме изправени пред ужасяващи инциденти във връзка с тези закони. Това е една трагедия. Как пакистанците да вярват във върховенството на закона, когато е, твърдения, които не могат да бъдат доказани, водат до е, смъртно наказание или до е, е, затвор до живот. Как може е, религиозните малцинства да се чувстват е, безопасно, като виждат как една двойка беше прибита и на практика беше убита. Има много хора, които са пред риск от насилие или убийство. Много пъти сме казвали, че трябва да се реши проблема, но не сме виждали подобрение. Време е Пакистан да започне да зачита своите задължения в областта на човешките права. Освен това, по Конституция Пакистан трябва да защитава всички свои граждани, независимо дали са а, мусулмани, индуси, християни а, или ахмади. Следващия оратор това е господин Ленарс. Благодаря. Оценявам високо факта, че имаме възможност да обсъдим тази тема. На миналата пленарна сесия обсъдихме проблема с Асия Биби. Подобно на колегите, ние се потресохме от тези закони за богохулството те се използват за да се попречи на упражняването на вероисповеданията. Много от известните случаи доведоха до смъртни наказания. Най-известният случай е на госпожа Асия Биби, християнка, която беше осъдена на смърт. Трябва да призовем пакистанските власти да премахнат тези закони. Освен това, трябва да изпратим ясен сигнал от страна на Европейския съюз. Призовавам Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност да използват целият инструментариум, който е наличен, за да окажат натиск върху пакистанските власти, за да се стигне до промяна. Благодаря. Стигаме до изказващите се от името на политическите групи, от името на НП, господин Свобода за една минута. Вашен пане председо, е, наша резолуция. Господин председател, колеги, Резолюцията ни за защитата на религиозните свободи доведе до положителни резултати. През юли приехме резолюция във връзка с случая на един судански гражданин, една суданска гражданска, извинете, осъдена на смърт. Седмица след като приехме резолюцията си, тя бе уневинена. В момента говорим за случая на Асия Биби и други жертви на закона за богохулството в Пакистан. Призовавам длъжностните лица на Европейския съюз да призоват президента на Пакистан да помилва Асия Биби. Това ще бъде най-краткият път към нейното освобождаване. След освобождаването на Сия Биби трябва да разгледам, преразгледаме помощта си за развитие, както и общата система на преференции, която прилагаме спрямо Пакистан. Трябва да ги преразгледаме, тъй като зачитането на основните права е сред най-важните условия, при които Европейският съюз предоставя помощ за развитие. Можем да използваме това като инструмент за оказване на натиск. Поне в случая с Судан постигнахме успех. Господин Башир иска да ви зададе въпрос. Ще отговорите ли на въпроса? Господин Башир, имате 30 секунди. Въпросът ми е, Какво обсъждаме тук в парламента? Правата на християните, които разграничаваме от тези на мусулманите ли? Нека не отстояваме правата на тази или онази религиозна общност, а правата на всички унези, които страдат от законите за богохулството. Упоменахте че много християни по света са обект на преследване, но ние сме тук, за да отстояваме правата на хората от всички религиозни общности, а не само тези на християните. Господин Свобода, да, разбира се. Ако погледнем статистическите данни, то ще видим, че по-голямата част от лицата, жертви на закона за богохулството, са мюсюлмани. Разбира се, че ние отстояваме и техните права. Госпожа Яконсари за една минута. Пак... Господин председател, Пакистан е много важен партньор на Европейския съюз, както каза колегата Вайденхолцер. Ето защо трябва да бъдем откровени с нашите партньори. Трябва ясно да им заявим, че трябва да отменят законите за богохулството, тъй като те водят до е, тормоз, дискриминация и публично унижение. Тези закони засягат всички общности, не само християните, със сигурност засягат и мусулманите в страната. Пакистанските власти се провалиха с усилията си при положение, че международната общност, Европейският парламент, ООН и други международни организации нееднократно са повдигали въпроса за, то, за това законодателство и са искали неговата промяна. Трябва да се съсредоточим върху причините за тези несправедливости. Европейския съюз трябва да може отворено и открито да повдига подобни въпроси в диалога с Пакистан. Как изобщо се е стигна до приемането на това законодателство за богохулството и какво може да се направи за неговата отмяна? Не виждам госпожа Фотояга. Давам думата на господин Марино и Пинто. E господин Мариньо също не е в залата, така че преминаваме нататък. Давам думата на господин Колзо Пермуй за една минута. Благодаря, господин председател. Ние сме за разделянето на църквата и държавата. Ние защитаваме всички религии и ето защо трябва да порицаем тези закони срещу богохулството. Упражняването на вероисповеданието е право на всеки човек. Призоваваме правителството на Пакистан да премахне тези закони, да се съобрази с международното право. Пакистан е подписала конвенцията срещу изтезанията. Освен това, има и мораториум срещу смъртното наказание. Религиозният екстремизъм не трябва да бъде толериран. Запада, между другото, носи вина тук. Ставаме свидетели на убийства чрез дрони без съд и присъда. Благодаря. Сега ще дам думата на Джин Ламбард за една минута. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа в качеството си на председател на делегацията за връзки с страните от Южна Азия, сред които е и Пакистан. Нека още веднъж уверя колегите си, че нашата делегация повдига тези въпроси, когато прави посещение на място и разговаря с представители на най-висши инстанции. Голяма част от обществеността в Пакистан осъзнава, че положението трябва да се промени. Трябва да се промени положението не само на мълцинствата, но и на всички граждани, независимо от вероисповеданието им. Гражданите не бива да се озовават в положение, при което срещу тях се събират доказателства, по които те не могат да се защитят и които не могат да бъдат подложени на проверка. Действително трябва да се постигне промяна, тъй като въпросът е на живот и смърт. Не знам колко от нас биха проявили смелост, ако се озуват в подобна ситуация. В Пакистан ще трябва да се промени положението по места. За това трябва и да подкрепим всеобщия достъп до образование. Образованието не подронва исляма, то подронва властта на онези, които използват исляма за свои цели. Председателят, благодаря. Две сини карти за вас, една от господин Карим и една от господин Танък. Ще отговорите ли на въпросите? Два въпроса от господин Карим и от господин Танък. Господин Карим, имате думата. Господин председател, задължен съм ви. Госпожо Ламберт, вие сте председател на делегацията за връзки с Южна Азия. Бе отправен призив за преразглеждане на помощта ни за развитие и на общата система на преференции. Не би ли трябвало да поставим акцента върху тези, които ще бъдат най-засегнати от подобни действия? Важно е освен това, че компетентните органи в Пакистан вече са извършили 40 ареста. Това според вас Положителна промяна ли е? Пакистан изисква от нас помощ за справяне с проблема. Не би следвало просто да приемаме резолюция след резолюция. Благодаря. Господин Танък, ще ви дам думата за вашия въпрос, след като госпожа Ламберт отговори на първия. Господин Танък. Моля, изчакайте госпожа Ламберт да отговори на първия въпрос. След това ще ви дам думата. Госпожа Ламберт, благодаря за въпроса. Наистина, ще трябва да спазваме правилата на Европейския съюз за това, кога и как да преразглеждаме помощта, която предоставяме, както и търговската си политика. Онова, което изисквам е последователен подход. Механизмът, основа на набор от индикатори, според мен е един добър подход. Компетентните органи извършиха арести. Това е знак към всички виновни да сложат край на действията си. Ако предприемем действия спрямо Пакистан, то ще покажем, че не отстъпваме от стандартите си за правата на човека. Господин Танък. Господин председател, аз бих искал да подкрепя колегата Карим относно разследванията и принципите с показателите. Но бих искал също така да, да повдигна и въпроса господин Башир за това, че започваме да говорим за защита на християни срещу защита на мюсюлмани. Доколкото знам всичките данни, има съсредоточаване, има тормоз на определени общности, включително и на шиитските общности, и на християнските общности. И тук не говорим изобщо за християнство срещу мюсюлманство, говорим за целенасочени действия на тормоз срещу определени общности. Съгласни ли с това твърдение? Не се смятам за специалист в, по въпроса, но ми се струва, че действително има целенасочени действия срещу определени общности, определени мюсюлмански общности и определени мълчинства. Някои от тях са политически манипулирани, други по-скоро са разчистване на сметки на регионално равнище. Но всеки път, когато обсъждаме въпроса, трябва да сме изключително внимателни и не бива да представяме действията ни и твърденията ни като антиислямски настроени, защото това само ще предизвика към отказ от реформи. Благодаря ви, а сега давам думата на господин Касталдо за една минута. Благодаря, господин председател. Условията са нещо много важно. Много често те се нарушават, по-често отколкото се спазват. Мисля, че точно в тази област не сме последователни в Европейския съюз. От 1 януари 2014 година се използва системата на ОСП+. Това представлява преференциален достъп до нашите пазари. Между другото, има и 27 международни конвенции, които засягат е, човешките права. Правило 76 е, е, относно гражданските и политическите права засяга хвърлянето в затвора до живот и смъртното наказание. Може може и да ставаме свидетели на, на, на кризи, на повтарящи се кризи, но а, сами сме си виновни, защото избора, който правим, не е добър. По отношение на Пакистан не сме последователни, както и в други случаи. Благодаря. Има синя карта към вас от господин Башир. Приемате ли? Преди да отговорите, бих искал да дам думата на господин Башир, който ще се изкаже вие вече имахте синя карта, господин Башир, така че това е последната синя карта, която приемам от вас. Uh, Колегата господин Кастело приема ли факта, че много от престъпленията, които се извършват в третия свят, в частност в Пакистан, се дължат на бедността? Правилно ли е да наказваме една нация така, че да стане нейното население още по-бедно, а това а, население просто се опитва да оцелее, тъй като му се отнема земя, отнемат му се права. Мисля, че е погрешно да се наказва една нация по този начин и съответно тя да обеднява още повече. Благодаря, уважаеми колега господин председател. Както знаете, аз съм един от е, хората, които са против нарушението на човешките права. Винаги съм защитавал обаче и свободата на словото, свободата на вероисповеданието и откровено вярвам, че Европейския съюз може да има търговски отношения с Пакистан, които да не са белязани от проблеми. Нека да кажем на нашите приятели, че и ние полагаме усилия да помагаме за развитието, но не може това да се превръща в футбол на една врата. Трябват усилия и от двете е, страни е, и трябва да се приложи принципа повече за повече. И този принцип трябва да се прилага последователно. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Адаптюсън. Не, извинете, господин Бонано за една минута. Благодаря, господин председател. Въпросът с Пакистан според мен не е спорен. Европейският съюз помага на Пакистан, а Пакистан унищожава малките и средните ни предприятия, както в Европа, така и в Италия. Пакистан преследва християните, а ние се преструваме, че нищо не се е случило. В момента, в който Русия направи нещо подобно, всички изведнъж сме против Русия и Путин. Ако искаме Пакистан да е удовлетворен най-накрая, ще трябва да изпратим там Катайнен и Юнкер. Юнкер, например, постоянно повтаря, че ще мобилизира 300 милиарда евро, при положение, че разполага само с 15. Нека най-накрая си отворим очите. Европа не функционира. Какъв е смисълът да говорим за Пакистан, при положение, че Европа се намира в подобно положение? Председателят ще се въздържа от коментар. Господа, господин Ларс Адактусон за една минута. Господин председател, Пакистан е една от най-опасните държави за християни. В продължение на десетилетия е, законите за богохулство са имали тежки последици за различните религиозни малцинства. Ако те обвинят в богохулство, може да те осъдят до живот и просто да те убият. Онова, което се случи на 7 ноември в източен Пакистан е доказателство за онова, което говоря. Имаше едно обвинение срещу двойката Шама, Биби и Шахбас Масих и те бяха линчувани и след това изгорени от тълпата. Господин председател, преди разглеждането на тази резолюция Имахме срещи с представители на Пакистан и те се опитаха да ме уверят, че Пакистан защитава правата на гражданите. Много от нас обаче се съмняват. И ето защо искаме да приканим пакистанските власти да премахнат тези закони, да зачитат правото на вероисповедание. Онова, което се случи на 7 ноември, не трябва да се повтаря. Благодаря. Сега ще дам думата на Ана Гомеш за една минута. През 2013 година бях на посещение с делегация на Европейския парламент в Пакистан и тогава на министър-председателя на вас Шариф ще ангажира за меморандум върху основното наказание. Това беше от важните условия, за да се включи Пакистан в системата ОСП+. Но, както виждаме, се отстъпва от постиженията в страната. Законът за богохулството засилва религиозната нетърпимост и нищо не се прави, за, за да се противодейства на действията на тези на този закон. Този закон нарушава правата на християнските младсинства, на синитите, на, ши, на шиитите и на обикновените граждани в, в, в, в възможността им да се възползват от основните си правила. Чрез този закон Пакистан прави стъпка назад в своето цивилизационно, цивилизационно развитие и а, подронва авторитета на Пакистан като свободна демократична държава. защо трябва да отправим много ясно послание към на вас, Шариф, и да насръчим всички действащи за превръщането на Пакистан в една истинска демократична държава. Приемате ли синия кан, господин Гомош? Да, господин Кан, имате 30 секунди. Благодаря ви, господин председател. Въпросът ми е следният. Съгласна ли е госпожа Гомеш, че някои колеги в, тук в залата настояват за временно прекратяване на действието на споразумението за ОСП+. Всички сме съгласни, че трябва да има промяна, но ако искаме наистина да има промяна и да помогнем на жертвите, трябва да работим с Пакистан или трябва да се да поставим на Пакистан. Според мен трябва да се отмени закона за богохулството, защото този закон съвсем очевидно противоречи на основните човешки правила, а това беше едно от основията за ОСП+. И това е послание, което трябва да отправим към Пакистан. Не, сми, не смятам, че оттегляне, че изключването на страната от ОСП плюс на този етап ще бъде положително, но това е заплаха, която трябва да отправим, ако Пакистан не предприема необходимите мерки и продължава да се ръководи от реакционистски сили от Саудитска Арабия при прилагането на този закон, който нарушава правата на човека, как на християните, така и на мисиоманите в Пакистан. Много ви благодаря. А сега давам думата на господин Бранислав Шкрипек за една минута. Благодаря, господин председател. Представете си, че сестра ви е осъдена на смърт в Пакистан и вие не можете да й помогнете. Представете си, че някой ваш съгражданин е в затвор там. Какво бихте направили? Асия Биби е жертва на омраза на верска основа. Като християни ние трябва да й помогнем. Била е въз основа на законите за богохулството. Хвърлена е в затвор, бита е. Нашето общество трябва да помага на хората в беда, на нуждаещите се. Затова трябва да направим всичко възможно, за да помогнем на хора, озовали се в подобно положение. Гражданите от Източна Европа много добре знаят за какво става думата, и като и те са били обект на преследване. 25 години след падането на комунистическия режим трябва да кажа, че религиозните свободи са Лукс, Пакистан, Ирак, Сирия, държавите от Северна Африка не дават на гражданите си право свободно да изповядват вярата си. Вместо това сеят омраза на верска основа и сплашват гражданите си. Трябва да сложим край на това. Благодаря. Колегата Маринио Пинто за една минута. Господин председател, скъпи колеги, нито една религия не може да оправдае варварството и жестокостта. Нито една религия не може да оправдае убийството на християнска двойка от страна на разневената тълпа изгарянето им след това. Никой не може да оправдае убийството чрез разтел на губернаторът на Пенджаб, просто защото той се осмели да критикува закона за безбруховството и да настоява за равенство на вероисповеданията. Нито една религия, нито един закон не може да оправдае факта, че над хиляда души са в затвора по обвинени в богохулство, след които най-известният пример в момента е Асия Биби. Нито една религия не може да оправдае убийството на адвоката Рашид Рехман, който защитаваше своят клиент обвинен в богохулство. Трябва да сложим край на варсовство. Крайно време е Пакистан да вреже на общността, в общността на цивилизованите държави. Благодаря ви, дам господин Башир, за една минута. Господин председател, Искам да осъдя категорично убийството на Шама и на Шахпас. Това са християни, които бяха убити от тълпата е, в името на това, че са извършили богохулство. Такива варварски актове не можем да приемем в международната общност и в Европейския парламент. Същото въжи и за пакистанската нация. Аз знам, че пакистанската нация е шокирана и потресена. Трябва да се разбере, че тези закони съществуват в Пакистан още от колониални времена и повечето от а, случаите, регистрирани по този закон, са срещу мюсюлмани. Пакистанските власти ме увериха, че предприемат необходимите стъпки, за да се предотврати злопотребата с закона трябва да не се забравя, че никой не е бил наказан до сега във връзка с този закон. Различните дела, които са били е, подбуждани е, във връзка с този закон, са били отхвърлени от съда. Нито един полицай, който има нисък ранг, е, не може да разследва подобни обвинения. Благодаря. Следващия оратор господин Шопрат за една минута. Господин председател, скъпи колеги, през ноември 2010 година Асия Биби, пакистанска християнка, беше осъдена на смърт от властите на страната си с по обвинение, че е обидила Мухамед. От тогава насам всички опити за обжаване на решението бяха отхвърлени. В момента тя очаква под, под заплаха от изпълнение смъртно наказание решението на Върховния съд на Пакистан, последната възможна инстанция. Припомням ви, господин председател, че между, че между 120 и 200 хиляди християни ежегодно са жертви на преследвания. Или казвам, с други думи, хиляди души са изложени ежедневно на опасност поради единственият факт, че са християни. Основните права на човека са в основата на тази резолюция. Но аз няма да я подкрепя, защото съм против поредната намеса на Европейския съюз, чиято единствена цел е да подрони суверенитетът на независими държави, за да отговори на своите собствени неоколониалистки стремежи. Крайно време е да се заемем с борбата срещу радикалния слем в собствените ни общества, преди да се заемем с другите държави. А сия би няма да бъде спасена от пряка на местна на Европейския съюз в нейната държава, но ще бъде спасена от една Европа, която може да гарантира равноправие на християните и мусулманите в собствените си държави членки. Благодаря ви стигнаме до процедурата спонтанни изисквания. 10 колеги са поискали думата. Повечето от колегите са от НБ. Аз също реших да дам думата на всички колеги, които се поискали, но ще ви помоля да се придържате към една минута изказване. Дам думата на господин Шокбо. Благодаря, господин председател. Подобно на други малцинства, в Пакистан има и още една младсинствена група, която е жертва на закона за богохулството. Този закон е пример за това, че Пакистан насочва действията си срещу уязвимите групи сред своето население. Пакистан трябва да спазва основните свободи, основните права на човека, ако иска да се възползва от системата ОСП на Европейския съюз. Немалко представители на обществеността в Пакистан призовават за отмяната на законите за богохулството. Европейският съюз трябва да обърне внимание на това в отношенията си с Пакистан. Благодаря. Давам думата на господин Капуто. Благодаря, господин председател. Пакистан е единствената мисиоманска страна, която има закон във връзка с богохулството. От въвеждането на този закон през 1990 година е имало неколкократни екзекуции. Закона се позовава на нарушаването на ширията, но има и други младсинства, които попадат под ударите на този закон. Знаете за Асия Биби, Една християнска двойка, която има четири деца, беше убита и изгорена в последствие. Европейския съюз трябва да положи всички усилия, за да се премахне този закон в Пакистан и Европейския съюз трябва да положи усилия правителството в Исламабад да въведе мораториум върху смъртното наказание. Не може просто да казваме, че сме потресени. Трябва да помогнем на международната общност да покаже натиск върху Пакистан, за да може той да изпълни своите задължения във връзка с религиозната свобода. Господин Вандален, за една минута. E Господин председател, Днес Европейския парламент с пълно право се изказва срещу закона за богохулството. Това е правилно, защото Асия Биби е застрашена от смъртно наказание и тя трябва да бъде освободена. и а, съдебната процедура в а, областния съд на Лахон отговаряше на необходимите изисквания. Законът за богохулството вреди прекомерно на пакистанското общество и трябва да се сложи край на тези практики. Те са против Конвенцията за основните права, подписана от Пакистан, както и от изискванията заложени за участие в ОСП+. И трябва да се направи оценка на това дали са спазени критериите по ОСП+. Аз смятам, че трябва да се изключи страната от системата. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Рашида Дати. Мерси, мерси, месье президент. Tout et beaucoup de благодаря ви, господин председател. Много беше вече изговорено но аз съм съгласен, съгласна с мнението на колегите. Чрез тази резолюция ние искаме да изпратим едно много ясно послание в подкрепа на Асия Биби и също така да из... изискаме от пакистанските власти да освободят тази жена и да отменят закона за богохулството. Трябва да се сложи край на преследванията срещу хора, чието на престъпление, че вярват в Бог. Европейския парламент има много ясна, ясни цели и то е да защитава свободата на вероисповеданията, независимо за коя религия става в, в дума. Но наша отговорност също така и да защитаваме християните, тъй като нашата история и е, дълбоко залегнала самоличност е тясно свързана с християнството. И ако не защитаваме близо 150 милиона преследвани християни по света, кой ще го направи, ако не ние? Благодаря ви. Давам думата на господин Юрек Марек. Е, Благодаря, господин председател, колеги. Немалко колеги упоменаха случая с Асия Биби. Искам да предложа по-прагматични действия. Асия Биби не може повече да продължи да бъде подлагана на изтезанията, психически и физически, на които е била подлагана в продължение на години. Полша е готова да я приеме на своя територия и да й гарантира медицинско лечение. Същото гарантира и кметът на Париж. Трябва да се задейства европейската дипломация. Следва да призовем госпожа Могерини да направи така, че да бъдат подкрепени инициативите на органите на местното управление в Европа. Асия Биби трябва да бъде освободена от затвора. Трябва да заявим спрямо мюсюлманските си партньори, че тук в Европа нито един мюсюлманин не бива преследван на основа вероисповеданието си. Същото трябва да се прилага и към християнската общност в Пакистан. Да се понищи пред... Госпожа Петир, за една минута. Искам и аз... Години под лажном Искам и аз да се изкажа против задържането на госпожа Биби. Тя е християнка, майка на пет деца. Искам да приканя за нейното освобождаване. Освен това, онези, които убиха Шама Биби и Шахбас Масих, трябва да бъдат идентифицирани. Те бяха пребити и изгорени след като бяха обвинени, че са горили страници от Корана. Искам да призова за премахване на закона срещу богохулството в Пакистан, защото той представлява брутално нарушаване на свободата на религията. Пакистан играе важна роля за стабилността в Юго-Источна Азия и ето защо искам да приканя пакистанските власти да укрепят върховенството на закона. Карим Саят. Господин Саджат Карим. Господин председател, всъщност се чувствам много горд от факта, че се води подобно разискване в тази зала. Пак ще ви припомня, че онзи ден Негово светещество папата се изказа тук в тази зала и ни заяви, че Европа не се придържа достатъчно към своите ценности – може би много колегите не са наясно, но Европейският парламент и Европейският съюз вече допринесоха значително за освобождаването на европейски граждани, осъдени на смърт в Пакистан. Това постигнахме преди няколко години и няма причини диалогът ни да не ни позволява да продължаваме с подобен вид действия за бъдеще. А на комисията мога само да повторя – има редица елементи, които, които трябва да се имат предвид в достранните ни отношения с Пакистан. След много внимателно обмислене решихме да включим Пакистан в системата ОСП+, и той трябва да отговаря на системата показатели. Нека много внимателно да приложим тази система. Крайно време е всеки един колега тук в тази зала да се ангажира за работа съвместно с Пакистан с цел спасяване на човешки животни. Благодаря ви думата има госпожа Шуиц članica. Može opravdati ovakve postupke. Нито една религия не може да оправдае подобни действия. Трябва да се възползваме от инструментите, с които разполагаме в това число и настоящата резолюция но факт е, че 150 милиона християни по света са обект на преследване. Законът за богохулството в Пакистан е особено репресивен. Той свидетелства за липса на търпимост. Не можем да стоим с кръстени ръце, след като бяха изгорени живи двама пакистански граждани, след като Асия Биби бе осъдена на смърт, единствено защото е християнка и е искала да набави вода за децата си. Християнството е обект на многобройни посегателства. Можем да отправим много послания, но не знам дали от това ще проистече положителен ефект. Господин Стилианидес, Пакистан също получава помощ за развитие от Европейския съюз. Може би би трябвало да преразгледаме начина по който използваме тази помощ. Това би било едно градивно предложение. Госпожа Люгрип. Euh, Благодаря, господин председател. От името на универсалните ценности, които защитаваме, именно зачитане на човешката личност, зачитане на вероисповеданието, зачитане на свободата на словото, религиозна толерантност, бих искала да призова пакистанските власти да премахнат закона срещу богохулството. Тези а, закони той не е само един, е, са насочени е, към защитата на всички религиозни малцинства, но е, не се получава тяхната защита. Искам да призова всички да зачитат човешките права и да защитават правата на религиозните малцинства. Знаем, че в много страни има християни, които са в рамките на малцинства, те са преследвани, всички знаем за Сия Биби. Тази млада жена трябва да бъде изкарана от затвора, трябва да положим всички усилия, за да я спасим. Благодаря. Сега давам думата на комисар Стилианидис. Уважаеми членове на Европейският парламент, скъпи колеги, от името на върховният представител за външната политика и известен председател на Европейската комисия Федерика Могерини. Приветстваме приемането на резолюцията относно закона за богохулството в Пакистан. Както е записано в насоките на ЕС за свободата на религията и вероисповеданията, свободата на изказ, законите, които криминализират богохулството, могат да има сериозно влияние върху защитането на тези основни човешки права. Като общ принцип, Европейския съюз препоръчва да се декриминализира богохулството. В Пакистан законите за богохулство често се използват за разрешаване на лични конфликти или за подклаждане не между общностна и между религиозна нетърпимост. И тези действия са повод за сериозни притеснения в Европейския съюз. В рамките на диалога ни по човешките права с Пакистан през месец и юни обсъдихме въпроса за закона за богохулството. Припомнихме на правителството на Пакистан задължението за прилагане на Международната конвенция за гражданските и политически права и основните човешки права, включително и правото на е, вероисповедание. По време на посещението си в, е, през октомври през 2014 година господин Ставос Лабранидис, е, специалният пратеник на, О, на Европейския съюз за правата на човека, повдигна въпроса за закона за богохоството с различни министри, както и с религиозни водачи. Той също така изреши сериозните си притеснения от решението на съда в Лахор да потвърди присъдата на госпожа Биби. Законът за прокурството сериозно нанася сериозни вреди на обществото в Пакистан и нашето послание на Европейския съюз е, че всички участници в обществения живот трябва да проявят смелостта да се борят срещу това явление. Тормозът и насилието срещу активисти на, за правата на човека и адвокати, защитаващи обвинени в богохулство, често са, са често срещани, някои от тях дори загубиха живота си в своята пропа. Тези практики подронват надежността на съдебната система и правовата държава. Европейския съюз ще продължава да се възползва от всички удачни възможности, за да повдига този въпрос с пакистанските ни партньори. И в това отношение Търговските преференции в рамките на системата ОСП Плюс са, от ключово значение в отношенията ни с Пакистан. ОСП Плюс предоставя една много ясна рамка за оценка и насърчаване на напредъка при прилагането на конвенциите за правата на човека, трудовото право и опазването на околната среда и ние внимателно следим със съблюдаването на тези разпоредби. Също така Европейския съюз и по че и по-конкретно наша делегация в Исламабад ще продължава много внимателно и отблизо да следи случаят с Асия Биби и ще настояваме, ще работим за отмяна на присъдата и освобождаване на госпожа Биби. Европейския съюз ще се възползва от всяка възможност да повдигне въпроса с този конкретен случай и по принцип да да работи за отмяна на закона за богохулството с пакистанските ни партньори. Отбелязвам си големият ви интерес към този въпрос и мога само да ви уверя, че Европейския съюз продължава активно да се ангажира с различните заинтересовани среди в Пакистан, с неправителствените организации и други организации, ще бъдат на, на човека за насърчаване на тези права. Преди посещението на председателят на Сенената на Пакистан началото на 2015 година, може би ще имаме добра възможност да обсъдим взаимното ни сътрудничество. Благодаря ви. Thank you, Commissioner. Um... Благодаря, господин комисар. Внесени са 6 предложения за резолюция. Приключваме разискванията по тази точка. Гласуването ще се състои непосредствено след разискването по последната точка от дневния ред, днес в 12 часа. Преминаваме към следващата тема – Сърбия, случаят на обвиняемия военно-престъпник Шешел. Давам думата на господин Корал Игнацио за една минута.